Преминаваме към а, нашия дневен ред. Гласуването. А, трябва първо да гласуваме седем предложения за резолюции за ситуацията в Куба. Първо обща резолюция на шесте политически групи. Някой иска ли да говори? Господин Гебелс. Господин председател, бих искал да ви помоля да изчакате още малко, тъй като много от колегите са блокирани в асансьорите. Някой и, и имал да е, е гениалната идея да ремонтира асансьорите в момента, в който сме в Страсбург, а това можеше да стане в останалите три седмици. Sì, onorevole Goebbels, Siamo già oltre. Господин Гъбелс, вече е 12 и 5. Е, не можем да чакаме повече. Трябва да започнем гласуването. Изменение 2 от е, един Обединената левица, Зелената левица по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, още малко давам да се гласува. Ето и аз гласувам. Вече край на гласуването. От Отхвърля се. Изменение трето по именно гласуване. Моля, започнете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 10 по именно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение първо по именно гласуване. Моля, започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега Гласуваме общото предложение за резолюция по именно гласуване. Моля, започнете да гласувате. Край на гласуването. С огромно мнозинство общата резолюция се приема. Останалите отпадат. Поздравление за авторите на текста. Сега две предложения за резолюции за инвестиции в нисковъглеродни технологии. Предложение за резолюция на три политически групи. Изменение 14. Гласуване. Загласувайте за, против, отхвърля се. И изменение 7 за, против, отхвърля се. И изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 8 за, против, поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно изменение 10, 10 изменение 4, извинявайте, към параграф 10 а, казва председателя. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Изменение четвърто се приема. Параграф 14 за против въздържали се. Приема се. Параграф 16, изменение 10, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 10 се отхвърля. Изменение 11 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пето изменение се отхвърля. Изменение 16 за против въздържали се. 16-то изменение се приема. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 19 се приема. Изменение 6 за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20... Изменение 18. Прощавайте. Моля гласувайте поименно. Край на гласуването. Изменение 18 се отхвърля. Изменение 12 за, против, отхвърля се. Изменение първо за, против. Ще проверим по електронен път. Край на гласуването. Изменение първо се приема. И изменение второ. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? La votazione... Край на гласуването. Емендаменто 2 е респин. Изменение второ се отхвърля. Изменение 13 за. Моля, вдигайте ръка, защото така не мога да видя. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега цялото, цялото предложение за резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. С голямо мнозинство предложението за резолюция се приема, с което анулира останалите предложения. Поздравления. Сега преминаваме. Има ли някой, който иска да си изкаже? Не. Гласуване на пет предложения за резолюция за бедствието в автономна област Мадейра и последиците от бурята Ксинтия в Европа. Е, има общо предложение от пете политически групи. Две изменения към параграф 4, изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 10 се отхвърля. Изменение 7 по именно гласуване. Край на гласуването. Изменение 7 се отхвърля. 11 се отегли. Изменение 8 по именно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Изменение 8 се отхвърля. Изменение 12 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 12 се отхвърли. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Да, да, ще при... проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте. Сбърках. Изменение първо за против Отхвърля се. Изменение 2. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувате? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 пак по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто за. Против. Възражение се. Отхвърля се. И сега цялото предложение за резолюция. По именно гласуване, моля започнете гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. С огромно мнозинство резолюцията се приема. Благодаря. С това анулира останалите предложения. Сега преминаваме към обяснения на вода. Дола парола. Давам думата на колегата Мирослав Миколашик за една минута. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a... Уважаеми господин председател, колеги, според архивите през